Bonjour à tous. La séance est donc reprise. Добър ден на всички. Обявявам заседанието за подновено. Разполагате с протокола от вчерашното заседание. Имате ли бележки? Нямате. В такъв случай считаме, че е одобрен съгласно дневния ред. Преминаваме към общо развик... разискване.